Ос Елнок. Председателят. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. A tegnapi jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek Протоколите от вчерашното заседание са налични. Има ли бележки по тях? Ако няма бележки, в такъв случай ги смятаме за одобрени. Следваща точка от дневния ред – разисквания във връзка с нарушение на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Най-напред ще обсъдим положението в Джибути. Давам думата на Танък. Господин Танък за две минути. Господин председателю, може би малцина тук са посещавали Джибути и мога да кажа на колегите, че съм бил там и тя има много, което може да я препоръча френска и сомалийска кухня в прекрасно съчетание и култура на Червено море. Но несъмнено има сериозни недостатъци в нейното управление. Авторитарно ръководство, което редовно упражнява натиск върху основните права, гражданските свободи и политическите опоненти. Като докладчик за цяла Африка ми е ясно,